Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, скъпи колеги. Позволете ми да открия днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Предлагам да започнем веднага с дневния ред. Да, микрофонът е включен. Надявам се, че ме чувате. Получили сте дневния ред. Има ли някакви предложения за промяна? Няма. Тогава започваме с първата точка, а именно информация за пътуване на делегация в Литва. Вие знаете, че преди да започнем обсъждането на доклада Маринеско, комисията реши да извърши една проверка във връзка с бившата атомна централа Игналина на място. Установихме на място, че съществуват конфликти между отделни страни Тези конфликти все още не са решени. Целта на нашата е, дейност е на основата на доклада на Сметната палата да предложим решения в полза на литовските граждани. Очевидно няма е, конфликт в е, интересите на литовските граждани и на всички останали граждани на Европейския съюз. Необходимо е бившата централа да бъде е, демонтирана и е, отпадъците да бъдат е, изводени и рециклирани по надлежния начин. Това е в интерес на всички граждани. 600 000 евро са разходите е, месечно за цялата тази дейност във връзка с бившата централа. Нашата задача бе е, да проверим дали е, е целесообразно по този начин да се използват е, парите на дънакоплаците. Важно е, естествено, на това най-вече да се спрем и това именно е, така да се каже, диспозитива, съществената част от доклада. Всички е, изпълнители, всички подизпълнители, е, всички граждани и е, публични органи и обществени организации в Литва са особено заинтересовани, колкото е възможно по-бързо да излезе и нашето мнение по този въпрос. Така че е, вече получих информация от е, ръководителя на делегацията, че получената информация от е, компетентните органи в Литва, от властите там, не е пълна. Аз помолих е, представителя на литовското правителство тук е, в Европейския съюз е, от мое име и от името на ръководителя на делегацията да се допълни информацията и да се коригира онази част от информацията, която евентуално не е съвсем точна. Е, ние като комисия би трябвало да можем да предоставим е, официалната информация, която сме получили от официални източници. Защото комисията винаги се опира на е, официални информационни източници, когато се позовава на определена статистика. Ще помоля и членовете на делегацията и е, представителите е, на комисията да вземат отношение по това доколко коректно е, е отразена информацията, която се съдържа в доклада, дали е пълна според тях. Ние знаехме, че по време на посещението на делегацията няма да се постигне едно много бързо решение на въпроса но е, желаехме е, там на място да се ориентираме по-добре за становищата на различните страни в конфликта, за да можем да преценим е, коя част от техните аргументи действително е основателна според нас или не литовското правителство ще трябва, възоснова на нашите препоръки и на решенията, които ще се взимат по този въпрос, да спазва определени рамкови условия. След като в други държави членки на Европейския съюз бе възможно да установим подходящата рамка за демонтиране на бивши атомни централи и за безопасно извазване и рециклиране на опасните отпадъци. Мисля, че това ще бъде възможно и за Литва. И така сега ще помоля господин Кирхнер от името на Европейската комисия да ни информира за позицията на комисията. Всъщност, може би не е господин Кирхнер, не знае кой точно от името на комисията ще вземе думата. Смятате ли, че посочените от нас в доклада данни трябва да бъдат допълнени, евентуално коригирани или не? Добро утро, госпожи и господа. Три коментара. Първо, по отношение на цифрите. Описаните цифри, например, за инвестиционните проекти са точни. Другите цифри в доклада поне доколкото видях, се свързват с начина по който се представят те. Те са точни, но не покриват всичко. И ако прочетеш само доклада, можеш да останеш с погрешно впечатление. За ваша информация, например, финансиране от европейските фондове, програма за подкрепа от страна на комисията. Такова финансиране има през последните години за някои съоръжения, както и да се предвиди финансиране, е споменато за последиците от това закриване. Има съвместен управителен комитет. Там участват Европейската комисия, банката, представители на Игналина, на литовското правителство, както и на Международната агенция с цел да има по-добър обмен на информация. По отношение на конкретния проект Б1, Целта е това съоръжение да се завърши до 2013 година, за да може да се източи горивото от ядрената централа, колкото се може по-бързо, иначе комисията няма да може да продължи. В доклада се казва, че споразумението за безвъзмезна помощ може да бъде замразено, ако няма напредък до средата на юли. Игналина е представила пътна карта на комисията и на донорите. Там има технически решения с цел постигането на решение. През последните два месеца Игналина и страните по договора прилагат тази пътна карта. Само, че все още не сме постигнали конкретните цели. Трябва да продължим натиска и нямаме гаранции, поне към днешния ден, че тази пътна карта ще допринесе за приключването на този важен проект до края на следващата година. Благодаря. Yeah, thank you very much. Благодаря. Сега давам думата на членовете на парламентарната комисия. Госпожа Гресле. Благодаря. Аз бях в Литва и бях изненадана и шокирана че в продължение на години е, се толерира е, изразходването на толкова много средства. Проектът е достатъчно скъп. Е, така че се очудвам от казаното, че не е важно дали ще бъдат 30 милиона повече или по-малко. Важно е. Ще попитам комисията, кой всъщност е виновникът за тези забавяния до сега. И освен това, кой ще плаща сметката за тези е, пропиляни 30 милиона? Е, Данакоплаците ли ще плащат отново или има конкретни виновници? И освен това, ще се спра и на настроението на обекта, е, което е ужасяващо. Просто немислимо е да се продължи работата по този начин. Естествено, че има някакъв е, график, има някаква пътна карта. Нещата са свързани обаче с преговорите за финансиране. ИТРЕ би трябвало да се произнесе по преговорите за финансиране в този случай. Как ще се постигне е, споразумението в рамките на този е, график и кой на практика ще понесе отговорността за забавянето и за тези споменати вече 30 милиона. Важно е естествено как ще се продължи. Трудно е да си представим нова организационна рамка в е, отдела за управление на проектите има е, специалисти по така нареченото е, неутрално уреждане на спорове, но аз не знае какви механизми точно ще се използват, след като ситуацията на място е толкова сложна. Мненията, които са внесли двамата колеги от Литва, са също обект на забележки от моя гледна точка. Първо, когато не си участвал в посещението на делегацията в Литва, би трябвало да се въздържаш от промени. Освен това, нещата са наистина твърде сложни, за да може така да се отсича. Този е против Литва, ние в този случай, а пък ние сме е, за Литва и е, поддържаме нейната позиция. Трябва да търсим едно уравновесено компетентно становище. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Драги колеги, Бих искала още един път да ви благодаря за посещението в Литва. Днес говоря не като представител на Литва, а като депутат от Европейския парламент, който представлява целия Европейски съюз. Тъй като съм работил и живял в Литва и тъй като съм вземал постове там, съм запознат с много от аспекти на ситуацията, която обсъждаме. Докладът не обхваща всички процеси и всички данни. Няма яснота за това, кои процеси бяха включени и това доведе до объркване в доклада. Първо по ролята на Европейската банка и Европейския съюз. Е, решението за извеждане от експлоатация на Игналина и предоставянето предоставянето на компенсация беше свързана с решение, че тъй като Литва няма опит в извеждане на експлоатация на толкова голяма централа, подкрепата трябваше да се предостави чрез Европейската банка и сега всички плащания минават от там. Изразходваните средства се управдават от банката и банката сега е администратор. Имаше търг и а, търгът беше спечелен от изпълнител. Според съществуващото законодателство, Литва като страна осъществява само техническия надзор, за да е сигурна, че фирмата, която изпълнява задълженията си, трябва да ги изпълнява така както е предвидено по спецификации. И ако общият изпълнител е предоставил определено оборудване, което предизвиква съмнения във връзка с безопасността и тези опасения се повдигат от техническия надзор, тогава изпълнителят трябва да предостави документация. Имаме инспекция за ядрена безопасност Агенцията за ядрена безопасност трябва да излезе заключение за това дали реакторите съответстват на нормите за безопасност или не. След това Европейската банка ще трябва да вземе решение за това дали контейнерите да се използват. И ако контейнерите не могат да се използват, ще трябва да се вземат допълнителни решения тъй като говорим не само за обема, но и за химическия състав на веществата. Няма да влизам в подробностите, но трябва да разберем, че но трябва да разберем за в интерес на бъдещата си работа кой каква отговорност носи. Съгласен съм с госпожа Гресле, която повдига въпроса за това кой е отговорен за определени процедури днес и кой ще отговаря за определени процедури. Проектът е добър. Литва обаче е страна, която не може да взима самостоятелни решения, не може да взима решения, които не отговарят на изискванията за ядрена безопасност. Ето защо ние трябва да търсим трети вариант, компромисен вариант, става дума за процеси, които продължават от години и ние трябва да намерим отговор на въпроса. Не бива да се връщаме в миналото, тъй като от това полза няма. Благодаря на колегата Балчитис. Ще дам думата на колегата Гаер. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че става дума за проблем, при който ще трябва да се борим за европейското сътрудничество. Едва ли има по-сложен проект от този в Литва и този комплексен характер не облегчава задачата ни да изясним как протичат процесите. Необходимо е да се сътрудничи и с национални органи, и с международни организации е, по е, надзор на е, ядрената енергетика. Много, много уникално сложен е проблемът. Струва ми се, че може да се каже, че никой от нас не се интересува, поне тук в тази зала, е, и не желае да налага някаква позиция на е, литовските власти. Е, в никакъв случай, във всеки случай, позиция, която да вреди на литовските граждани и на европейските граждани като цяло. От друга страна е необходимо, колкото е възможно по-бързо, да се извърши демонтажа и е, съответните работи, свързани с е, отпадъците там на място. Хората сигурно не са много възхитени от това, че някой извън е, държавата пристига изведнъж и казва не е хубаво това, което сте направили до сега и затова почвайте от начало, оставете нещата. нещата не са толкова важни, когато става дума за Китай или за други е, държави, но когато става дума за Игналина, естествено процесът ни вълнува. И ние имаме право да вземем отношение по тези процеси. Съвсем ясно би трябвало да е, изпратим едно послание, е, че е, не става дума за това непременно да се включваме в конфликта и да взимаме нечия страна. Става дума за това да напомним на замесените пряко в конфликта страни за техните задължения. Задължения, свързани с интересите на данакоплаците на Европейския съюз, като цяло на всички граждани, включително и литовските граждани. Колежката Гресле вече е, спомена една голяма част от е, аспектите, с които и аз съм съгласен. Е, колегата Балчитис изложи е, някои съображения, по които аз съм на малко по-различно мнение. Ако договаряме коректно и лоялно, би трябвало да имаме предвид от една страна позицията на Международната организация за надзор върху атомната енергетика на съответния национален орган в Литва. Трябва да имаме предвид техните съображения, изложени в съответните становища. И да, да отчитаме тези съображения е едно и да правим преценка за нас, но да казваме от правна гледна точка кой е прав и кой не е прав, това не е наша е, задача и това не е наше правомощие. Във всеки случай, е, ако има някой, който ще го казва, това не сме ние. Но ние трябва да наблюдаваме процесите е, в е, Игналина и да следим за интересите, отчитане на интересите на данакопаците не бива да се допускат допълнителни е, закъснения и забавяния. И на този фон би трябвало да е, направим преглед на всичко това, което се е случило до този момент във връзка с сигналина и затова ще помоля Европейската комисия да изложи един е, преглед, е, по един прегледен начин всички събития, които са се случили до този момент в рамките с този проект, е, да ни се каже кога са започнали нещата, как е възложено ръководството на проекта и така нататък. Е, имах възможност, е, пребивавайки в Литва, да проследя и всичко, което се пише по медиите, но, но мен ме интересува в крайна сметка един писмен преглед на всички тези събития от гледна точка на Европейската комисия е, и най-вече така наречената пътна карта, графика, да се планира всичко това. От една страна е чудесно, но от друга страна естествено нещата трябва да се подплатят със съответното финансиране. Защото в противен случай, колкото и хубава да е така наречената пътна карта, просто тя няма да може да се реализира. Съществува огромен риск. Е, независимо от всичко, което видяхме там в Литва, очевидно комисията ще трябва да положи допълнителни усилия за успеха на проекта и как смята да гарантира именно този успех, това е моят въпрос, защото очевидно са според мен необходими някакви нови инструменти за уреждане, за решаване на конфликтите. След всичко това, което видях в Игналина, това мога да кажа. Благодаря. Аз сега ще дам думата отново на комисията. Междувременно бяха поставени доста въпроси от членовете на комисията. Може би вие ще можете да ни дадете отговор на тях още сега. Благодаря ви. Е, Естествено, ще дадем писмен отговор на различните въпроси, ако приемате да направим така. Председателя, въпросът е, можете ли да отговорите сега на някои от въпросите? Мога да се опитам да направя кратък коментар, който ще доразвия после в отговорите. Първо, на въпроса кой носи отговорност. Това е съществения въпрос и факта, че все още изпитваме затруднения, се дължи на това, че нещата не са черни или бели. И двете страни носят отговорност и двете страни трябва да положат усилия за намиране на решение. Какво имам предвид, като казвам две страни? Работодателя и е, страната по договор. Този на когото е възложено е, той трябва да изпълни спецификациите, да гарантира правилното изпълнение. След като това се направи, трябва да се получи лиценз за опериране. По отношение на 30-те милиона не мога да коментирам, защото не знам нищо за тази сума. По отношение на самата площадка, през лятото този, който получи поръчката, трябваше да смени компанията, която ще изпълнява по някакви причини. Ето защо изоставаме с изпълнението. То не е по план. Какво направи комисията от юли месец на сам? Комисията следваше решението, взето на конференцията на донорите през юни. Комисията заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие – анализира пътната карта. Председателя на асамблеята изпрати писмо до ръководството на Игналина, искайки информация. Директора Петър Фарус отиде в Литва само няколко дни след вашата среща и ще отиде в банката следващата седмица, за да обсъди с заинтересованите страни различните аспекти. Според съществуващите разпоредби, Игналина ще трябва да се отчита пред комисията и пред донорите и тогава ще видим какви са всички факти и ще решим дали да замразим финансирането по безвъзмезната помощ. Благодаря. Председателя, благодаря. Две кратки изказвания и след това ще говорим за процедурата, какво да правим, тъй като имаме доста работа. Значи Инга Гресли и колегата Бълчи. Благодаря. Два допълнителни въпроса във връзка с писмения отговор, който искаме. Когато казвате, че не знаете тези 30 милиона как са се образували, става дума за плащания, които са свързани с забавянето. Ако така, сметнете общата сума на щетите, е, които проистичат от е, забавянето, ще видите, че става дума за това. Но когато не знаете какви са конкретните цифри, как можем да очакваме и някакви конкретни планове са в бъдеще? Колегата Балчитис. Благодаря. Моята колега Ингеборг Гресли вече е каза това, което аз исках да кажа кой носи отговорност за един толкова огромен проект, който няма прецедент нито в Европа, нито в света. Имам въпрос. Мисля, че това би било полезно за нашата комисия в бъдеще. Бих искал комисията да представи документ, в който се излагат отговорностите на Европейската банка – е, отговор, отговорностите на Нюкем има договор, условията по договора според мен не са поверителни. Аз бих искал да имам информация за отговорностите и може би комисията може да ни каже дали литовските са, имат право да искат допълнителни документи от изпълнителя. Ако изпълнителят е е отказал да предостави онова, което отговаря на техническите спецификации. Председателят, благодаря. Това са допълнителни въпроси. Комисията сега ли ще направи изявление? което разбира се ще бъде само първоначално и след това очакваме писмен отговор. Само кратък коментар за допълнителната документация. Мисля, че има ясен установен процес. Предоставят се документи преди строителството и след това за извеждането от експлоатация. Но За всички останали коментари записал съм ги. Ние ще ви дадем отговорите в писмен вид. Председателят, благодаря. Ще ми се да приключим дискусията с предложението, да включим предложението на колегата Балчитис който беше член на делегацията, и да направим дискусия между групите за това дали можем да постигнем компромис по доклада на делегацията и да приключим дискусията след като получим писмен отговор от комисията. Ако в доклада има неточности по отношение на цифрите, ще имате възможност да ги коригирате. Инге Гресле с някои допълнения. Разбирам, че съществува известна тенденция да се разводнят изводите, които сме направили и формулирани в заключенията. Но искам само да предупредя е, комисията да не се бави и да включи тези съображения в е, своята оценка. Председателят, да, ние ще продължим да се занимаваме с тази много важна и сложна тема. Инги Кресле. Хубаво би било да стане в, с участието на Банката за възстановяване и развитие в Източна Европа. Да. Повтарям отново, че е, става за парите на данокопаците. Е, това е, е аспектът, който ни интересува. Ние не сме в състояние да решаваме въпроси, свързани с е, атомната енергетика като цяло. Единствено финансовите, данъчните въпроси ни интересуват е, и е, данъчното бреме върху гражданите. Така че настоявам комисията, колкото е възможно по-бързо да ни представи съответната оценка и е, да обсъдим заедно с нея и резултатите от пътуването на нашата делегация в Литва. Благодаря много на всички за участието при обсъждането на тази точка и сега преминаваме към Следващата точка от дневния ред, която всъщност е основна за днешното заседание, става дума за освобождаване на съвета от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Благодаря много за това, че е, тематичният отдел на парламента е поканил е, много е, престижни, известни специалисти в тази област. Вчера на нашето заседание на комисията ние решихме да препоръчаме на пленарния състав на парламента да не започва с освобождаване на отговорност на съвета, докато не сме изяснили редица въпроси. Става дума за член 19 от договора за Европейския съюз във връзка с освобождаването от отговорност. Единствено парламентът е, е пряко избран от гражданите и той се отчита пряко пред гражданите за изпълнението на, на бюджетните е, е, постове за изпълнението на бюджета, така че би трябвало и Европейският съвет е, да се съобразява с тези функции на парламента. Но, за съжаление, съветът продължава да отказва да се подлага на такъв контрол и да предоставя необходимата информация на е, Съветът отказва да отговаря на въпроси по тези въпроси, отказва да предоставя документи и информация по тези въпроси и на практика не дава никакви обяснения и поставя под съмнение е, правата на Европейския парламент което на практика застрашава и разумното водене на преговори по бюджета за бъдещи периоди. Ситуацията е трудна за понасяне и освен това вреди на европейските институции, както на парламента, така и на съвета. Комисията по бюджетен контрол по тази причина реши, че трябва да покани е, експерти е, от средите на учените, на е, работещите в висшите учебни заведения по тази е, е, тема тук в парламента, за да обсъдим тези въпроси заедно. Позволете ми да поздравя господин Карлино Антрепелер, доктор от Хайдоберг, Германия а също и е, професор Флоренс Шарчил от института в Гренобъл, Франция, както и професор Роси, е, който работи е, в Аугсбург, Германия и е, преподавател по европейско право в Аугсбург. Много им благодаря, че се отзоваха на поканата. От гледна точка на правната служба на Европейският е, парламент, е, е, тук оценката и становището ще се представи от Рикардо Пасос, директор. За съжаление от наша страна няма да има някакви сериозни становища, няма да има и от съвета, който не пожела да участва. Е, въпросът, който поставяме на експертите и е, как е, гледат на въпроса за правомощията на парламента да извършва проверка върху изпълнението на бюджета от страна на съвета, възможно ли е да се продължи с тази система на отказ на предоставяне на информация и на желание да се предоставят и необходимите обяснения във връзка с изпълнението на бюджета било в устна форма, било в писмена форма. Можем ли по някакъв начин да решим на основата на сега съществуващия договор въпросите, тъй като парламентът всъщност е институцията компетентна по освобождаване от отговорност на всички останали органи имаме ли право да настояваме да предприемаме такива действия и да взимаме съответните решения и по отношение на съвета. Какви биха могли да бъдат политическите последствия в един или в друг случай? Какви са на практика правните основания за нашето искане? докъде можем да стигнем в желанието си да получаваме повече информация и да освобождаваме съвет от отговорност, поне в част от неговата дейност. Така че виждате, въпросите са много важни. Докладчик от наша страна тук в Европейския парламент е Инеса Яла Сендър. Тя първа ще вземе думата и ще ни информира за това как ние гледаме на нещата към момента и естествено Поздравявам много сърдечно и е, от сега казвам на всички наши посетители. Много се радвам, че вие сте тук е, и че ще проследите тази дискусия, тъй като тя е изключително важна за състоянието на институциите в Европейския съюз. Не бива на практика е, да има никакви публични разходи, които да не могат е, да се контролират и да не се контролират от е, пряко избраните народни представители тук в Европейския парламент. Това е нашата задача. Е, според нас като депутати да е, упражняваме нашите правомощия по отношение на демократичния контрол, тъй като ние след това отчитаме резултатите от този демократичен контрол пред нашите граждани. И сега ще дам думата на Аяла Сендър. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че това, което обсъждаме е резултат от липсата на зрялост в институциите. И че се надявам в крайна сметка да успеем да, да намерим решение. Постигнато е джентълменско споразумение от е, през 70-те години. Това е устарял инструмент. През 2009 година в, по време на Испанското председателство съветът е, прие, че Джентълменското споразумение вече не е актуален инструмент, имайки предвид е, промените в е, ролята и правомощията на парламента. Искам да подчертая този въпрос и следва да го имаме предвид, когато водим нашите дискусии. Е, да не забравяме, че това е политически и институционален въпрос – а не е въпрос на бюджетен контрол сам по себе си. Вярно е, че разходите на съвета не са част от общия бюджет. Битката, която водим, е, се води успоредно с други битки. Въпросът обаче е много важен, що се отнася до взаимоотношенията между институциите. Много е важно да успеем да постигнем напредък. Не смятам, че ако двете страни мълчат, нещата ще се улеснят. Семинар, този семинар е още едно средство, което парламентът може да използва, за да убеди другата институция а, да приеме, че е достигнала унази степен на зрялост, която сме достигнали и ние. И да приеме също така факта, че целият бюджет на Европейския съюз трябва да бъде предмет на парламентарен контрол не можем вече да търсим вратички. По отношение на бюджета от 2010 година ситуацията е малко сложна. Пред, предоставихме освобождаване от отговорност за предишния бюджет и положихме усилия за да видим как какво да предприемаме в бъдещето. Имайки предвид е, сегашната ситуация, е, председателят на парламента прие факта, че е, парламентарната комисия трябва да положи усилия да даде освобождаване от отговорност. Ние трябва да намерим някаква формула за работа с съвета. И други членове на тази парламентарна комисия посочиха същото. съветът може да повтори позицията, може да продължи да повтаря позицията си, но мисля, че ние трябва да намерим начин да работим с тях, така че политическата битка да се води е, възоснова на политически подходи. И когато Ако се стигне до съдебно дело, ще се стигне до застой съветът тогава. Няма да се обърне към парламента и няма да е, разговаря с нас процедурата по освобождаването отговорност. Това е ситуация, която нито една от двете страни не би приела да се надяваме, че правната служба може да изясни някои от въпросите, което ще ни бъде много полезно. Имайки предвид това, че според договора комисията е тази, която освобождава от отговорност, може е, да се приеме, че административните разходи не подлежат на контрол. Ние не сме съгласни с е, това. Надявам се, че по време на семинара ще успеем да очертаем е, опасностите, с които е свързана тази теза. Вярно е, че колегите са повдигали този въпрос в миналото. Съветът обаче възможно да изрази несъгласие и да прехвърли отговорността на комисията. Трябва да огледаме рисковете, с които е свързан подобен вариант. Комисията ни е предупредила, че има опасности и рискове, и рискове свързани с непостигането на споразумение с комисията. Разбирам, че в други области на бюджета ние търсим други възможности за работа. И една възможност би била да се постигне споразумение възоснова на нещо като меморандум, за да имаме основа на междуинституционално споразумение. В него ще се очертаят а, ролите на всяка отделна институция. Съветът приема, че съветът, че договорът определя отговорностите и правомощията по освобождаването от отговорност, но това не означава, че в бъдеще няма да имаме нужда от споразумение. Мисля, че би било полезно да обсъдим този въпрос тук. Аз получих документа тази сутрин и не знам каква е реакцията на експертите на идеята за меморандум. споровете между парламента и съвета за освобождаването от бюджета е част от по-общите спорове за бюджета 2014-2020 и това, което ние искаме, може да падне, може да стане така да се каже, може да стане така да се каже съпъстваща жертва. парламентът и бюджетните комисии имат желание да постигнат напредък в междуинституционалните споразумения, особено по отношение на освобождаването от отговорност. Необходимо е да се отчете постоянната роля на парламента. Съветът трябва да дойде и да се разбере с нас за метода на работа. Ние не искаме да си разменяме документи, искаме да седнем, да работим заедно, за да разрешим проблема, свързан с институционалната незрялост на съвета. Мисля, че не можем да не отчетем отказа на парламента да бъде тук. Живеем в, преживяваме криза и има недоверие към политиците. А, мисля, че се налага да предприемем нещо. Мисля, че съвета до някъде има недоверие към парламента. И може би и ние носим своята вина. Нека да погледнем себе си и да видим, да се опитаме да видим как гледат гражданите на нас. Казах, че това е междуинституционална битка, но тя е част от по-общата битка, която водим за бюджета 2014-2020 година тя е важна за бъдещето на Съюза, тъй като е свързана с необходимостта да преодолеем недоверието в институциите. Както казах обаче, аз съм оптимист и мисля, че можем да постигнем напредък. Приветствам семинара, надявам се, че експертите ще могат да ни помогнат да подобрим взаимоотношенията и да видим какви средства и инструменти можем да използваме, за да постигнем решение на проблемите, които гражданите преживяват в момента. Благодаря, госпожо Аяла Сенде. Виждаме, че докладчика е инвестирала много усилия. Тя говори за битка. В много случаи, на много полета, битките от миналото са заместени от институционалната рамка, използват се политически саби и рапири.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 благодаря, господин председател. За мен е голяма чест да говоря тук пред вас, е, тъй като е, съм много свързан с европейското право, с европейското бюджетно право. Изпитвам е, голямо уважение и към Комисията за бюджетен контрол. Смятам, че бюджетното право не би трябвало да пострада поради, е, да кажем, е, е, конфликти между институциите, поради нарушаване на равновесието, в никакъв случай не можем да си позволим това. Според мен, сега не знае кой тук е, е отговорният за на цялата драматургия, тъй да се каже, и моите колеги ще се произнесат по този въпроси. Но, е, според мен, е, едно трябва да бъде ясно. Аз говоря като юрист в случая, като а, се позовавам най-вече на действащото законодателство. Не не взимам отношение по въпроса дали не трябва да се промени е, законодателството и делега в еренда е, парламентът да получи по-големи правомощия, така че да може да освобождава съвета от отговорност. Позицията ми, както разбирате, е, че към момента парламента не може да направи това на основата на действащото законодателство. И ще започна с, е, след тези предварителни бележки, е, с правният въпрос. Правното основание е 319, както вашият докладчик вече е, съобщи. Там по препоръка на съвета Европейският парламент започва процедура за освобождаване от отговорност на комисията във връзка с изпълнението на бюджета. Тази е, е, формулировка е толкова ясна, че в научната литература е, и в правните коментари по въпроса вие няма да намерите всъщност е, никакви е, така, обширни изследвания по този въпрос. Никой не се е занимавал, както се казва. Никой не е поставил под въпрос от е, гледна точка на правната наука въпроса за е, това е, дали съветът може да бъде контролиран по отношение на изпълнението на бюджета. Единствено комисията трябва да бъде контролирана и това трябва да се обясни с историческата обстановка до 1970 година съветът всъщност е освобождавал от отговорност до 1977 година съветът и парламентът са действали заедно и след 1977 година вече съветът е, излиза с препоръка за освобождаване от отговорност, но окончателното решение се взима от Европейския парламент. Да видим все пак е, как се отразява е, цялата тази процедура може би в някои случаи е, това от гледна точка на практиката не е най-доброто, но така е, е заложен текста в е, договора. Естествено, трябва да гледаме нещата във връзка и с 317 член, защото комисията отговаря за изпълнението на бюджета, включително и на е, други институции, не само за собствения си бюджет. Е, в е, текста на договора няма да откриете някакво уточнение дали има и други адресати, така да се каже, и други институции, които да са в центъра на процедурата за освобождаването от отговорност или само комисията. Ще кажа нещо повече по този въпрос. Включително и за персоналното освобождаване от отговорност на определени лица. Но е, от историческа гледна точка ми се струва, че трудно ще се намерят съображения, които убедително да подкрепят тезата, че парламентът трябва да освобождава от отговорност съвета бюджетните органи са всъщност и парламента и съвета. това означава, че е, заедно се взимат решенията по отношение на е, плана за бюджет, на проекто бюджета за бъдещите периоди и естествено е, решението се носи и от двата органа. Да, безспорно е, че по отношение на освобождаването от отговорност, е, парламентът играе една по-съществена роля, защото тук освобождаването от отговорност, поне по отношение на комисията, е със задължителен характер. Но един такъв задължителен характер е, за освобождаване на отговорност на съвета от страна на парламента аз не виждам в текстовете на договора, така както са заложени те в момента. В този смисъл независимо от това, че много-много уважавам вашата комисия, ще кажа, че не е особено разумно, например, това, че вие, така да се каже, сами освобождавате себе си от отговорност при всички е, положение някой ден, аз чакам и този ден е, <laughs> с интерес, е, може да решите, че вие не можете да освободите сами себе си от отговорност или най-малкото една част от депутатите могат да поставят една такава позиция за обсъждане в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Разглеждайки цялата тази сложна конструкция от юридическа гледна точка ще установим, че е, договора е нещо като конституция и парламентът е задължен да спазва тази конституция. Е, и съветът, е, който се състои от държавите членки и представлява именно държавите членки, не е, е обект на е, тази процедура за освобождаване от отговорност. Е, не са възможни някакви дерогации в това отношение и вие не можете да промените е, това действащо законодателство към момента. Има други е, международноправни норми, които, е, да кажем, биха могли да предвидят някакъв задължателен характер в този случай, но в, то, в конкретния случай, за който говорим, става дума за първично законодателство, което не предвижда дерогации. Сега не знае как е, точно в е, бюджетния правилник е, или в финансовия регламент, както е, се нарича това на английски, е записано. Аз не намерих някакви конкретни текстове по този въпрос. Търсих часове наред. госпожа Гресле казва нещо извън микрофона, а именно, че има такива текстове. Съжалявам, казва професор Росия. Е, може би трябва да обърна внимание на моите сътрудници. Във всеки случай аз не съм получил на е, проекта, за който вие говорите. Сега, е, знае, че ще продължа да ви настройвам срещу себе си, като кажа, че Европейската комисия всъщност носи цялата отговорност по изпълнението на бюджета. Това е заложено в член 317 включително и за онази част от бюджета, която всъщност се изпълнява от държавите членки. Може да звучи парадоксално, но е така. Преди малко говорихме за Литва или, добре да вземем за пример за Федералната република, Федерална република Германия – в случаите, в които вие не сте съгласни, да кажем, с изпълнението на бюджета в е, частта, която се отнася до дадена държава член, отговорността отново се носи от комисията. И е, има е, обикновено някакво е, предложение във връзка с дадена държава член от съвета, по същия начин както стоят нещата и по отношение на институциите и тяхното освобождаване от отговорност. Но вие проверявате на практика комисията е, по точката изпълнение на бюджета и давате или не давате е, освобождаване от отговорност, независимо от това, че става дума не само за изпълнението на бюджета в самата е, комисия, но и в други институции. И да, честно казано, на пръв поглед човек се стряска и, и се плаши от тази конструкция. Но не е чак толкова необичайно е, да имаш именно една подобна конструкция, защото ето в една федерално устроена държава, като, е, като моята, Германия или Австрия, е, Бундестагът не освобождава Бундесрата, т.е. втората камера от отговорност. Бундестагът всъщност проверява само изпълнението на бюджета от правителството и го освобождава от отговорност. И тъй като Германия и Австрия са е, федерално устроени държави с много силен елемент на федерално устройство, мисля, че те могат да послужат като един чудесен пример за това как протича там процедурата за освобождаване от отговорност. И в случаите, в които има някакви нарушения, да кажем по изпълнението на федералния бюджет, е, независимо от това, че дадена федерална провинция, да кажем, допуснала нарушенията, федералното правителство е отговорно и на него му се иска сметка в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност. И комисията именно е, е този централен орган, който отговаря пред вас за изпълнението на бюджета и който вие проверявате и освобождавате или не освобождавате. А комисията а, е, понякога изобщо не е виновна за това, че има някакви неизпълнения по бюджета. Е, а, 319 член всъщност не предвижда е, друг инструмент. Според мен, възможни са и други тълкования, но вие имате там няколко алинеи. Е, първо, решението по освобождаване от отговорност е, в алинея първа и след това вече инструментите, които ще се използват в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност прямо комисията. Те могат да се да усъвършенстват, променят, е, да кажем, когато се установят някакви структурни несъвършенства и така нататък. Това, според мен, е всъщност така една достатъчна основа, за да е, разграничаваме нещата, кога точно комисията е виновна или някой от органите и е, агенциите, е, които тя представлява. Когато говорим за демократична легитимност на Европейския съюз, е, не само Европейският парламент се грижи за нея и отговаря за нея. В договора съвсем ясно е записано, че има два стълба, два основни органа, така че вие не можете да притискате съвета по тази линия. Това от правна гледна точка е неоснователно, неоправдано. Би трябвало в рамките на цялата институционална структура да се запази е, едно е, върховенство и едно разпределение на властите, но Парламентът, макар и пряко избран от гражданите, няма възможност да притиска съвета. Спомнете си, госпожо Аяла Сендер, за 1970 година, когато за първи път се говори за освобождаване от отговорност, тогава самият парламент казва, ние не можем да освобождаваме себе си от отговорност или да подлагаме на някаква проверка себе си, когато става дума за изпълнението на бюджета. Така че, госпожи и господа, дали ще вземем Германия, дали ще вземем Австрия като федерално устроени държави в рамките на Европейския съюз или да кажем устройството в Съединените Американски щати, няма начин да променим нещата. Е, до тук си създадох врагове, а не приятели сред вас. И сега трябва да а, разграничаваме дали става дума само за освобождаване от отговорност или а, за а, вашето право да искате информация и да получавате тази информация. И когато става дума за информация, аз вече съм на ваша страна. Да. О, не, онези данни, онази информация, която вие смятате, че ви е необходима, трябва да ви бъде предоставена, защото член 319 предвижда именно много обстойно, детайлни и категорични права на парламента да изисква информация и да я получава. Вярно, че там има така, изрично нещата се свързват с Европейската комисия при едно по-тясно тълкуване на члена но същевременно, когато става дума за комисията, трябва да разграничаваме, така да се каже, външния аспект на отношенията и вътрешния аспект на отношенията с комисията. И тъй като комисията се отчита пред вас, но тя същевременно отговаря за изпълнението на бюджета от части на съвета и на другите органи на и агенции, тя трябва да ви предостави информацията, ако съвета не желая пряко да го направи. Сега, от друга страна, трябва да кажа, че е, тези две решения обаче са абсолютно независими едно от друго. Т.е. ако съвета каже, вие вече сте получили исканата от вас информация и ние нямаме каква повече да ви даваме, е, нищо не можете според мен да направите. Това е моето тълкуване. Ще направя една допълнителна забележка. Всъщност, по отношение и на вашите искания на информация, вие трябва да ги адресирате съгласно действащото законодателство към комисията. Тя е задължена категорично вече по линията на договора да отговаря на вашите искания. Ще кажа и още нещо. Говорим за криза ние тук в Европейския съюз, но извън Европейския съюз бих казал, че не се говори чак толкова много за а, криза. Европейският съвет в крайна сметка не е допринесъл чак толкова много със своята администрация за кризата на а, институциите. Е, има няколко а, агенции, а, които А, може би е, биха могли да, така, да поставят някои е, въпроси, да дадат основания за съмнение, но е, не можем да говорим за криза е, в рамките на е, междуинституционалните отношения е, в истинския смисъл на думата. Сега не зная, е, като имам предвид какво предстои да се случи е, в съвета е, днес, и аз не знам дали щях да се появя непременно на този семинар. Госпожо Аяла Сендер, аз съм много заинтересован да получа пълния текст на вашия доклад. Не мога да го коментирам, защото не съм го проучила. Трите решения, трите възможности, които вие предлагате, на пръв поглед изглеждат конструктивни. Дали ще бъде меморандум, дали ще бъде джентълменско споразумение или някакво междуинституционално споразумение, това струва ми се е въпрос на преговори Друг е въпросът дали ще има някакви промени в е, е, договорите за функционирането на Европейския съюз в бъдеще, но за момента не желая да говоря за това. Благодаря, професор Роси, казва председателят. Положително ще има много въпроси, но нека да изслушаме първо становищата и на другите е, експерти. Ще дам думата на професор Шалтиер. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le président. Добър ден, дами и господа, господин председател и за мен е чест да говоря пред вас по тема, която е близка до сърцето ми, тъй като става дума за тема, която е много важна за нашето общество, а именно европейската демокрация. Тя е в сърцевината на европейския проект. Подготвила съм презентация на PowerPoint, дано да се появи на екрана, но и да не се появи не е страшно. Чух ви да говорите, господин председател, за това, че парламента представлява европейските граждани. Много се радвам, защото в Франция, която познавам, където съм правила изследванията си, се, има немалко изследвания. Вие ни и тук говорим и за идеята за европейската демокрация. Разбира се, е необходимо да представим отчети, да се отчитаме пред гражданите. Това едва ли е спорно. Сега да се върна на основната философия на моето изказване. За мен нещата са ясни, като каза моят колега преди мен. Нещата са пределно ясни. Европейския парламент е органът, който осъществява демократичен контрол. Съветът не е недемократичен, но той не е инстанцията за демократичен контрол. Той, той осъществява контрол, този контрол чрез държавите членки. Сега да се върнем на самата тема. Европейският бюджет се попълва в огромната си част от вноските на държавите членки. Косвено той се попълва от нашите данъци. Данъците, които ние, гражданите, плащаме ето защо всяко евро, което се изразходва от всяка институция, трябва да подлежи на контрол. Това е очевидно и то контрола трябва да се осъществява от органа за демократичен контрол, т.е. Европейския парламент. Проблемът е, че съветът не желая да предоставя исканите документи, да отговаря на поставяните въпроси. Парламентът иска повече сътрудничество с съвета, за да осъществява ефективен и прозрачен контрол върху бюджета. Съветът отказва да сътрудничи с парламента при осъществява, в процеса на осъществяването на процедурата за освобождаване на отговорност. Конфликтът се основава на различни тълкувания на договора. И тук трябва да кажа, че въпреки, че сигурно сте познали каква ще бъде моята теза, Моят колега разви своята теза, но нека да кажа няколко думи за това, което е пределно ясно. Аз съм юрист и смятам, че договорите, основното право не е толкова пределно ясно. А що се отнася до темата, която обсъждаме, тълкуването на член 319 е различно. За съвета комисията е органът, който осъществява бюджетен контрол. Тя изпълнява бюджета и когато бъде освободена комисията от отговорност, освобождаването въжи за всички институции. Парламентът обаче смята, че не може да осъществява демократичния контрол, ако няма достъп до всички необходими документи за този контрол и ако не може да, е, раз, да, да осъществява размяна с е, съвета и ако не може да получава от него исканата информация. Този конфликт е странен, защото той почива на различно тълкуване на един и същи член от договора. Сега, Въпросът е как да излезем е, от този застой. Моята теза е, че Европейския парламент трябва да има достъп до отчетите на съвета. Трябва да има достъп до документите. Аз смятам също така, че парламента трябва да може да дава индивидуално освобождаване от отговорност на съвета. Това е моята теза и аз използвам следният метод. Методът, който използвам е спазването на съществуващото право, проистичащите от него задължения, но също така и неяснотите. Според мен текстът изобщо не е ясен. Освен това да се, да се огледа критично съществуващата практика и да се предложат подходи за усъвършенстване на ситуацията като се използват съответни правни аргументи. Първо, член 139 на договора. Тълкуването на текста е, говори за двусмислия. Там ни се казва, че Европейския парламент освобождава от отговорност комисията по предложение на съвета и с, с обосновка от сметната палата. Това е проблем. Това е проблемът. Про проблемът проистича от неяснотата. Там се говори за предложение от а, а, съвета, а, тъй като може да се създава впечатление, че и той е орган на бюджетен контрол. Втората неяснота е следната. Текстът излиза от допускането, че Европейската комисия е органът, който изпълнява бюджета, следователно тя трябва да, да бъде освободена. Така ли е обаче практиката показва, че комисията е, съвсем не е единственият е, орган, който изпълнява бюджета. И това е много важно, защото ако искаме да, да има ефективен контрол, ако ако отчетем, че комисията не е единственият орган за изпълнение, заключението е ясно, а именно всеки орган, всяка институция, която изпълнява бюджета, трябва да бъде предмет на демократичен контрол. Ако погледнем финансовия регламент и член 100, се вижда, че комисията дава разрешение на компетентните органи при изпълнението на бюджета за, за мен междуинституционалното споразумение е в същия дух. Там се говори за споразумение между парламента, комисията и съвета. И така, първото. Член 319 поглед на светлината на съществуващото право, не ни казва, че комисията е единственият орган, който изпълнява бюджета. Ето това е заключението от този прочит. Въпреки, че можем да говорим въпреки, че никъде в буквата на текста не казва, че комисията е единственият орган за изпълнение на бюджета. И на това правно основание комисията контролира всяка от институциите. Може би това може да се възприеме като обичайна практика от а, правна гледна, в правния смисъл на думата. Става дума за практика, която се повтаря и се възприема като обичайна а, от правистите. Това е практиката, която се установила от 10 години нас, насам. На заедно с това обаче от няколко години насам съветът отказва да съдейства. Аз съм поразена от а, а, категоричността на отказа при предоставянето на документите. А, удивена съм от този упорит отказ Също така бях удивена от доклада на Сметната палата за критиката е, насочена срещу изпълнението на бюджета от страна на съвета. Мисля, че това трябва да се отчита в дискусиите. Ако Сметната палата е представила документи и доклади, в които казва, че няма никакъв проблем с изпълнението на бюджета, може би няма какво да се контролира. Е, може би парламентът иска допълнителни правомощия. Само, че контекста, в който водим обсъжданията, не е, не е правилен. Не е правилен от гледна точка на управлението на обществените средства, не е правилен от гледна точка на изискванията за демократичен контрол. И тук ще се спра на буквата и духа на договора. Мисля, че тук има един спорен въпрос между преждеговоривши и мен самата и това е яснотата на договора. Като юрист аз не вярвам в яснотата на текста. Това е вярно за националните закони, още по-вярно за Европейския договор. Там има много неясноти и това личи от честата необходимост съда да се произнася. И тук ще се спра на логиката на договора. Тя е двойна. От една страна нарастващите правомощия на парламента. Това е, е безспорно. През последните 30 е, години правомощията на парламентът нарастват в едно проучване, което написах, аз правя това заключение, че парламентът тръгва от почти никакви правомощия, за да стигне до почти всички правомощия. Европейския съд винаги е трябвало да бъде много бдителен, дори и тогава, когато парламентът е имал само консултативни правомощия. Европейският съд Е, често е трябвало да излиза с тълкователни решения и съдът задължава съвета да консултира парламента тогава, когато един текст е бил е, изменен твърде често в резултат на преговори между парламента и съвета. Очевидно, е, съдът много държи на, институциона... на баланса между институциите. Другията теза е свързана с европейската демокрация, която се развива. Ето тук ще се спра в продължение няколко минути. Европейск... Договорът посвещава отделна глава на европейската демокрация. Съдът, съветът обаче не е включен в този списък. Той представлява държавите. Съветът не е демократичният орган. Кои са органите, които са цитирани в тази глава, посветена на европейската демокрация? Там е, е включен Европейския парламент и националните парламенти. Следователно, има очевидни изисквания на демокрацията. Сега, какво може да се направи? Как да се усъвършенстват нещата? Изразявам лично мнение. Съдите, според мен, спазват по-стриктно правомощията на парламента. На от 1983 година има едно решение. В това решение тук беше споменато джентълменското споразумение. В това решение съветът казва, че правомощията на отделните институции не трябва да вредят на баланса между институциите. Имайки предвид практиката през последните 30 години, имайки предвид това, което казва решението на съда от 1983 година, е очевидно, че съветът има право да държи на своите правомощия, но ако това правомощие стигне до отказ до предоставяне на документи, това вреди на, на баланса между институциите. Тук доста се говори за междуинституционалното споразумение. Това споразумение не е вторично законодателство. Съдът никога не се е произнасял по това, споразум... по това споразумение. И според мен целта на това споразумение противоречи на всички тенденции в европейското право и в европейския проект като цяло. Във връзка с това, което беше казано и преди мен, съветът според мен не може да се сравнява с Бундесрат, нито с националните парламенти. Това е много важно. Ние често правим грешката, да сравняваме всяка от институциите, която познаваме, с национални институции. Съветът, много държа на това, е, се управлява от други принципи. Ето защо не можем, не можем да не оборим тезата на съвета, че има джентълменско споразумение. Когато парламентът иска да контролира изпълнението на бюджета от съвета, той не го прави като законодател, а го прави като, от гледна точка на изпълнението. Съветът не е само законодателен орган, той е изпълнителен орган. Той има огромни правомощия в областта на изпълнението на бюджета. Комисията не е единствената, която има функции по изпълнение на бюджета. Съвета също има подобни функции. Тук се казва, че не трябва да се смесват нещата. Вярно е. Но за да излезем от трудностите, трябва да отчетем факта, че съветът подлежи на контрол. Според мен целта на споразумението според мен споразумението от 1970 година противоречи на наложилата се практика за прозрачност и изискванията за бюджетен контрол. Възоснова на решението от 1983 година можем да цитираме и няколко е, решения на съда, в които съдът подчертава баланса между институциите и е, взаимодействие, лоялното взаимодействие между институциите и Европейския парламент. И възоснова на натрупаната съдебна практика и юриспруденция – бихме могли да си представим, че има съдебен, че съществуват съдебни методи, съдебни процедури. Основата е, е натрупалата се практика, изискванията на демокрацията, има аргументи в полза на съдебни процедури. Каква е основата? Лисабонския договор споменава Европейския парламент, споменава и националните парламенти. Последната юриспруденция на националните съдилища, Конституционния съд на Франция, на Германия, техните решения винаги се очаква с нетърпение. Каква е целта на този контрол? Да се провери дали се спазва демократичните принципи. Е, отчитам факта, че тези решения визират правомощията на националните парламенти. Но, но тогава, когато е ясно, че Европейския парламент се развива и законодателството, което приема, се развива и националните законодателства, националните парламенти не могат да не се съобразяват с него. Какво е заключението от всички тези елементи? На първо място, според мен, не можем да се да съобразяваме само с буквата на закона. Комисията не е единственият орган, който изпълнява бюджета и член 319 не изключва индивидуалното освобождаване от отговорност. Никъде не се казва, че комисията е единственият орган, който изпълнява бюджета. Второ, Тълкуването на съвета противоречи според мен на принципите на баланс между институциите, противоречи на демокрацията и на изискванията за добро управление. Второ заключение, според мен трябва да се използва юриспруденцията на Европейския съд и, и юриспруденцията на националните съдилища за да се използва ползата от договора. Ползата от договора е една идея, която съдът често използва, за да направи едно ясно и полезно тълкуване на договора, тъй като договорите не са винаги достатъчно ясни. Да се върна на това, което каза колегата е, то не съществува в документите, които ви предадах. Е, тук се говори за факта, че съвета е демократичен орган. Не съм размишлявала да се, да си изпомним решението от 1989 година, в, които, в които съда в Страсбург осъди Обединеното кралство за това, че не е организирал избори в Гибралтар. Защо си спомних това решение? Защото парламентът е орган, който следи спазването на демократичните принципи. Ако няма достатъчен контрол върху обществените средства, се е, възниква въпросът. И не можем да не се замисляме, да замислим за тази идея, която се опитваме да убедим съвета. Трето заключение е да се използва междуинституционалната практика. Съветът е важен, важен орган в изпълнението на бюджета. отчитаме заключенията на Сметната палата за необходимостта от контрол. И накрая е, една тема ще бъда по-кратка, тъй като времето тече. Какви са пътищата и методите и подходите, които парламентът може да използва в усилията си е, за приемане на идеята за освобождането на отговорност от съвета? Списъкът е, няма да е изчерпателен и говори от свое име има четири пътя. На първо място работа с медиите, партньорство или коалиция или взаимодействие с комисията, съдебен път и извън, и извън съдебен път. По отношение на работа с медиите, мисля, че можем да използваме пресата, като се публикуват комюникета, в които се очертават опасностите от отказ от освобождаване от отговорност за всяка от 27-те държави членки. Съвсем кратко комюнике Раз, може, разбира се, да има и публична дискусия между парламентаристи а, и в а, тези медийни изяви трябва да се постави а, въпроса за ролята на парламента в а, освобождаването от отговорност. И така, това е първото. Работа с медиите. На второ място И това е взаимодействие, партньорство или пък конфликт с комисията. Всичко ще зависи от позицията на комисията. Партньорство и взаимодействие, да. От една страна сътрудничество, от друга страна отказът на съвета ако комисията не иска да участва в такова взаимодействие, тогава идва място на конфронтация. И тази, тази конфронтация с комисията, с комисията проистич, би проистекла от отказа на съвета да осъществи своите функции. И накрая, предпоследният път е извън съдебния път. Това е отправяне на предупреждения към съветът. Имаме нужда от съответен документ за освобождаване от отговорност и накрая съдебен път. Това е тук говорим за завеждане на дело възоснова на документите, на договорите, всички тези методи не са альтернативи, альтернативни, те могат да се използват заедно и в взаимодействие. Говорих малко дълго. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо, за изложението. А сега ще дам думата на следващият ни експерт, доктор Карлино Антпюлер. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Theurer, sehr geehrte Frau Berichterstatterin. Уважаеми господин председател на комисията, господин Тайрер, госпожо Аяла Сентър, уважаеми госпожи и господа депутати и недепутати. Благодаря ви много за възможността да участвам в този семинар. Е, за мен е голяма чест да подпомогна по някакъв начин вашата работа. Дали Европейският парламент има правото да отказва освобождаване от отговорност на съвета? Аз мятам, че това е възможно, е, е, но не лега делата, както казаха и говорещите преди мен колеги. Ще се опитам на три етапа да се спра на тази проблематика. Първо ще разгледаме текста на договора и финансовия регламент и ще покажа, че са възможни различни прочити и тълкувания. При едно телеологично тълкуване на основата на принципите ще ще се опитам да ви убедя, че парламентът действително има правото да освобождават от отговорност и накрая ще видим проистичащите от тук права на Европейския парламент за информиране. Нека да започнем с текста на договора, член 319. Очевидно, оратора получи забележка, че говори много бързо, че чете бързо. И така, тази правна норма всъщност предвижда, че освобождаващият от отговорност орган е парламентът. Не е, е еднозначен текст, така че вътре не се казва парламентът е, освобождава от отговорност единствено комисията. И както и е, преждеговорившите и професор Роси и професор Шалтио казаха, възможно е да а, тълкуваме текста така, че е възможно само едно освобождаване от отговорност, а именно на комисията. Но същевременно е възможно и едно по-широко тълкуване, а именно отделно освобождаване от отговорност на различните институции. Ако разгледаме нормата в рамките на процеса на възникването и на пръв поглед ще кажем, Всъщност нормата допуска единствено освобождаване на отговорност на комисията. Но това е записано и в член 317, а именно, че комисията всъщност отговаря за общото изпълнение на бюджета и е, на практика първоначално е, тълкуването е такова. Възможно е освобождаване на отговорност само спрямо комисията. Но същевременно аз си задавам въпроса е, задължително ли е точно по този начин да тълкуваме нормата и днес, след като вече има толкова много промени. Естествено, трябва да правим да посочим границата между първично и вторично законодателство между делегелата, делега е, както и професор Роси съвсем правилно според мен посочи това. времено е, правото на общността или правото на съюза е ригидно. Е, то е статично, но това не бива в никакъв случай да, се, да заличава границата между тълкуване и законодателство, защото социално-економическите обстоятелства са се променили и те ни карат на практика да променяме и тълкуваното в една многозначна е, форма. Нормата е от 1977 година. Тя не е променена на практика по същество от тогава, докато обстоятелствата, реалността се е променила. Възможността на Европейския парламент е, да засили демократичната легитимност на Европейския съюз се е увеличила. Променил се същевременно характера на Европейския съвет, който започва да поема все повече е, функциите на е, изпълнителна власт. Да кажем, начина по който съветът се намесва в цялата процедура по приемане на бюджета вече е много по-различен съветът е по-силен в рамките на тази процедура. И по отношение на ОВППС, както и на економическата политика, съветът играе все по-важна роля. Тоест, съветът изпълнява отчасти ролята на изпълнителна власт, но също времено е законодател. Това е безспорно. И така, докато от 77 година насам нормите не са се променили, по същество институционалната структура се е променила. Е, и така, е, нормата позволява и този прочит. Една единствена процедура за освобождаване от отговорност, но същевременно и различни процедури, отделно освобождаване от отговорност – и е, докато първото е по-скоро е, историческото тълкуване, аз мятам, че днес то вече не може да бъде меродавно, тъй като а, е, в 319 член а, се допускат на практика и възможности за едно по-широко тълкуване. Така че телеологично а, трябва да тълкуваме нормата и да се опитваме да включваме принципите на Европейския съюз. Да вземем демократичната отговорност. Е, е, това е всъщност основният принцип на европейската демокрация. Какво означава това за бюджетната процедура? Това означава, че демократичната легитимност е, се крепи и се опира всъщност на демократичната отчетност, на демократичната възможност да се контролира изпълнението на бюджета. И по този начин се създава не само отвореност, но и прозрачност. И как тази демократична отговорност е, всъщност възниква, е, ако проследим модела на професор Роси? Когато парламентът не може да освобождава съвета от отговорност. От една страна е, така, това са гражданите, които са представени чрез държавите членки в съвета и от друга страна отново гражданите, представени вече пряко от своите народни избранници в Европейския парламент. Така че е, на практика, само чрез контрол на националните правителства, парламентът би могъл е, по някакъв начин да е, легитимира националните правителства и парламенти. Същевременно има един последващ контрол на бюджета на съвета от националните парламенти, е, което очевидно е една процедура, която е, показва доста слабости. Така че националните парламенти на практика не могат да изиграят някаква много важна роля в рамките на законодателната е, процедура, освен чрез съвета, така да се каже. И а, чрез е, Европейския парламент. И това е всъщност много важният е, е, стълб. На практика Европейският парламент по силата на член 319 вече в Лисабонския договор може да, управля, да освобождава от отговорност. Само той притежава върховенството по това, в това отношение. Но парламентът би могъл чрез едно допълнително изискване на информация да упражнява последващ контрол. И именно тук по отношение на съвета в рамките на процедурата за освобождаването от отговорност липсва така наречената демократична легитимност. Така че по отношение на е, освобождаването от отговорност на комисията, ние не можем да търсим демократична легитимност е, във връзка и с съвета. Е, трябва е, да търсим една демократична легитимност не само в рамките на този непряк последващ контрол върху изпълнението на бюджета. И аз а, е, е мисля, че това може да стане чрез е, комисията. Комисията да има правото да а, е, контролира изпълнителната част от дейността на съвета и след това да се отчита пред парламента или парламентът да го прави пряко. Е, след като е, е получил директно от съвета съответната информация и в такъв случай, естествено, е, демократичната легитимност ще се засили, парламентът пряко ще освобождава до отговорност е, поне незаконодателната част от действията на съвета, но също времено пък тук вече страда е, принципа за автономност на съвета. Да не говорим за това, че в рамките на бюджетните позиции и рубрики е много трудно да разграничиш кога става дума за законодателна дейност на съвета и кои суми са и разходи и приходи се свързват с тази дейност и кои разходи са свързани с е, изпълнителната дейност на съвета като изпълнителен орган. Същевременно е, трябва да се ограничим само върху е, принципа на законосъобразност. Не можем да забравяме, естествено, че става дума за, законодателен орган. Съветът също има една е, е, така, двойна функция. Така че контролът на парламента може да бъде ограничен единствено върху законосъобразността, върху принципите на е, изпълнението на бюджета, да кажем, ефект ефективност, ефикасност, економичност. Е, но е, по отношение на е, онази част от дейността на съвета, където съветът работи като изпълнителна власт, правата на парламента в рамките на освобождаването от отговорност се разширяват. И така, в крайна сметка, институционалното равновесие би трябвало да играе най-съществена роля. Първичното право предвижда съветът да бъде освобожден от парламентарен контрол, тъй като той е с законодател но същевременно съветът е, е участник и в процеса на договаряне е, относно бъдещите отчетни периоди. Той е равнопоставен на парламента като страна по преговорите за бъдещия бюджет. Това естествено е един много важен фактор и много важно съображение в е, спора. Но от друга страна, това не бива да изключва правото на парламента да упражнява контрол и да освобождава от отговорност. Никъде в договора изрично не е регламентиран въпроса за това, че парламентът може пряко да освобождава от отговорност съвета или да не го освобождава от отговорност. Но същевременно те да се каже не институционално, а материално-правно това е гарантирано в договора. Естествено, говоря само като възможност на парламента. Парламентът може да контролира поне една определена част от дейността на съвета. Но това става по линията на освобождаване на отговорност на комисията. А от друга страна, съветът е, така да се каже, е, органът, който се ползва с една безспорна автономност по линия на договорите в е, частта законодателна дейност но при всички положения е, не можем, според мен, да сравняваме е, федерално устроените държави с е, начина по който работят институциите в Европейския съюз, защото става дума за национални парламенти, не става дума за европейски конструкти и европейски парламенти. И така, Въпросът е дали е, тази частична автономност на съвета е, представлява нарушение на институционалното равновесие. В съдебната практика на е, Европейския съюз ще открием на едни много е, неясни, е, твърде неопределени е, решения и тълкования в това отношение. Да, е, не бива обаче да разглеждаме факта, че Европейския парламент, освобождавайки единствено комисията от отговорност е, в рамките на една отдел, е, обща процедура, нарушава автономността. Но същевременно, тълкувайки текста на договора, в името на демократичната легитимност виждаме, че нещата говорят и в полза на едно пряко право на парламента да контролира изпълнението на бюджета, поне в определени сфери от дейността на съвета, именно неговата дейност като изпълнителен орган. И тогава вече е, безспорни са правата на парламента да упражнява е, контрол. Е, дори факта, че съветът е, като такъв извършва дейност която е същата като дейността на националните правителства, на изпълнителната власт, е, дава основание на парламента да иска да освобождава съвета от отговорност. Но законодателната дейност на съвета остава извън обсега на този контрол. Не бива е, да се ограничава в никакъв случай е, правото на парламента да контролира изпълнението на бюджета. Много важно е да разгледаме член 77 от правилника на парламента, защото е, този член се отнася до контрола на съвета е, в неговата дейност като изпълнителен орган. Още повече, че е, съветът много често заседава е, на открити заседания. Е, особено когато става дума за е, законодателната му дейност. Същевременно си давам сметка, че при е, така, оценката на е, разходната част е, в бюджета е много трудно да направиш едно е, така, чисто разграничаване между изпълнителни дейности и е, законодателни действия на съвета. Нека а, е, накрая а, е, да поговоря за правото на парламента да бъде информиран, да получава а, е, необходимата информация. А, професор Роси и професор Шлекфил вече говориха много подробно по този въпрос и аз ще направя само някои кратки коментари. Да, парламентът има е, безспорно едно много е, категорично право на обстойно е, информиране от страна на комисията. Това е записано, включително и по отношение на разделите в бюджета. Освен това, от задължението за лоялно сътрудничество проистича и задължението на останалите институции, е, включително и на съвета, да предоставя необходимата информация. Е, но е, също време това не подкрепя категорично позицията, че е, съветът би трябвало да бъде е, обект на освобождаване от отговорност от парламента. Макар, че е, в рамките на отделното освобождаване от отговорност на, така, на, в отделните раздели, когато се извършва процедурата спрямо комисията, той на практика е обект на освобождаване на отговор... от отговорност. От 1973 е, година има едно съобщение на съвета, в което е, съветът се задължава сам в устна или в писмена форма да предоставя необходимата информация, исканата информация на парламентарните комисии. Аз ще се спра по-подробно в писмения текст, който ще подготвя след това за брошурата ви на този въпрос, но е, трябва да се ограничим единствено върху е, определени е, документи, както и професор Роси правилно подчертава. На, е, става дума най-вече за е, възможността съветът да предоставя е, информация във връзка с свои предложения и така нататък. И така, какви са последствията от отказ от освобождаване на отговорност, е, което парламентът реши, че няма да освобождава? На това е, се спряха вече е, и професор Роси, и най-вече професор Шалтио. Вторичното право задължава институциите да предоставят необходимите документи, когато парламентът ги изисква, когато но е, също време, но това са е, норми с препоръчителен характер. Така че е, малко трудно можете да изведете от тук, да кажем, някакви права за подаване на иск в съда и, за, и да очаквате положително решение във ваша полза. Няма правни основания за жалби, за съдебни искове но по отношение на имплицитното право на, за едно отделно освобождаване от отговорност и предоставянето съответно на информация съгласно член 319 съветът би трябвало да реши в полза на парламента. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, благодаря и на вас, доктор Ант Пебер, както и на професор Рос и на професор Шалтил, на нашите докладчици. Бихме могли сега да дадем думата на всички участници за е, въпроси и коментари на чутото, а след това вече да дадем думата тъй като съвета не присъства на правната служба на Европейския парламент, на комисията и е, на други участници. И така, аз започвам с е, въпроса, след като не сте намерили е, възможност така, пряко да освобождаваме от отговорност ние в парламента съвета, тогава може би ще ни кажете все пак как точно бихме могли да осигурим поне е, нашите права по отношение на информиране. И така, благодаря. Благодаря за тези три интересни експозета. Мисля, че те внесоха много голяма яснота. Защото за някои от нас в комисията този въпрос никога не е съществувал, а именно дали трябва да получаваме информация пряко от съвета или чрез комисията. Това не е било в дневния ред за нас. Решаващото тук е следното. Ние смятахме, че от името на европейските граждани имаме право да получаваме информация как се харчат парите. Доколкото разбрах и от трите изказвания, прозира следното – Парламента има такова право. Какви ще бъдат последиците от получаването на информация? Можем да обсъдим дали трябва да се обръщаме към комисията или направо към съвета, но всички са на едно мнение, парламента има такова право на информация. Ето защо това е основното, което аз разбрах днес. И един допълнителен въпрос. Ако парламента избере да се обърне към Европейския съд с искане за предоставяне на конкретни документи, конкретни документи във връзка с освобождаване от отговорност за съответната година, смятате ли, че имаме добри шансове да спечелим. Аз смятам, че това е така, макар че може да има и противно мнение. Какво смятате вие? Може ли да спечелим при една такава кауза? Благодаря. Благодаря ви. Е, предлагам да съберем въпросите, така че всеки задава своя въпрос и след това е, ще помолим експертите да отговарят. Благодаря. Общо заето става въпрос по-скоро за политически конфликт, отколкото за технически. И до известна степен тук се отразява кризата, през която преминава Съюза. Защото тук говорим за това кой за какво носи отговорност. Не става ясно кой отговаря за европейския бюджет, кой отговаря за освобождаването от отговорност, за интересите на дънакоплаците. От това, което чух, мога да заключа, че законодателството, договора е пределно ясен. Комисията отговаря за изпълнението на бюджета. Естествено, комисията трябва да се обърне с искане за информация към други институции, но отговорността е на комисията. Ето защо аз мисля, че ние трябва да се опитаме да намерим корените на проблема. Решението, според мен, е да поискаме информация чрез комисията, както правим и по отношение на други институции. И искам да разбера какво смятат експертите по този въпрос. Решението, според мен, е просто. Комисията е субекта, към който трябва да се обърнем. Благодаря. Благодаря. Следващия в списка госпожа Яла Сендер. Благодаря господин председател. Чух, че има един експерт за и двама против нашата позиция. Те успяха да очертаят някои конкретни проблеми. Очевидно няма да блокираме работата на целия съюз, за тези 0,3%. Това са административните разходи на съвета. Само, че с разрастването на Съюза вече нещата стават по-сериозни. Позицията на господин Роси защитаваше съвета. Той я изрази в качеството си на юрист. Като се има предвид съществуващото законодателство, никъде не се казва изрично, че съвета не може да бъде обект на освобождаване от отговорност. И ние трябва да вземем това като отправна точка. Ако погледнем член 319, той определя отговорностите на контролираните органи. Там се казва, на испански поне, не знам как е на немски, едно кратко изречение, че органите трябва да бъдат подложени на контрол. И това включва и съвета. Освен това, казва се, че съвета сам се освобождава от отговорност и наблюдава сам себе си. Ние не оспорваме тази позиция по такъв начин, както го прави Сметната палата. Съвета би трябвало да е отчетен е, пред Сметната палата и това дава възможност за известно решение. Има други текстове, според които разходите на съвета и на комисията трябва да бъдат подложени на отделен контрол. Член 235 говори за административно наблюдение. Съвета има административна автономност, но това не означава, че не може да бъде контролиран. Освен това, казва се, че председателите на различните институции, включително на съвета, трябва да стигнат до заключение относно изпълнението на бюджета и неговия контрол. Тоест, съвета трябва да улесни изпълнението и да сътрудничи. И то, когато става въпрос и за контрола върху него. Толкова по отговорностите за съвета. Никъде не се казва, че съвета в крайна сметка не носи отговорност, така че това може да е отправна точка. Показаното от госпожа Шалтие, която очета различни възможности препоръки, особено във връзка с съда, за човешки права. Ние сме свикнали да работим в процедура на съвместно взимане на решение. С съвета можем да се обърнем към съда, за да постигнем някакъв напредък, но обичайното право, за което вие говорихте, съществуващото обичайно право в а, държавите членки, каква роля може да изиграе то по отношение на бюджета. В миналото дори и ние да отказвахме освобождаване от отговорност, съвета сам се освобождаваше. Вие казахте, че съвет трябва да предостави всичката необходима документация, но от каква юридическа стоеност ще е едно такова действие, като се има предвид, че джентълменското споразумение вече не е в сила? Благодаря. Благодаря, господин Милдер. Благодаря. С голям интерес изслушах експозетата. Мисля, че те бяха отлични. Аз самия не съм юрист. Не знам дали в крайна сметка резултата е 2 на 1. Не знам дали тримата експерти са юристи. Има обаче една отправна точка, а именно съвета трябва да ни даде информация. Това стана ясно от експозетата и на тримата оратори. Тук общо взето провеждаме една академична сесия. И дори когато ние просто каним съвета за размяна на мнения, съвета отсъства. Така че, така според мен стоят нещата. Има една институция, която пренебрегва парламента, пренебрегва своята демократична отговорност, а над нея не стои нищо. Националната демокрация има върховенство. Аз не смятам, че в национален мащаб ще има каквато и да било институция, която да откаже да се яви пред парламента. Само, че сме в задънена улица. Професор Шалтие е, направи препоръки. Искам да попитам другите двама експерти. Какво смятат, че парламента трябва да направи? Най-лесно ще да се обърнем към съда. Защото след като съда се произнесе, толкова. Нищо повече. Трябва ли да се замесваме, да започваме нещо подобно? Или вие като експерти смятате, че единствения начин от тази здънена улица, да се излезе от тази здънена улица, е да се обърнем към съда. Благодаря и накрая господин Гайер и госпожа Гресле. Ja, ich will äh, zunächst mal mein Kompliment е, първо искам да е, похваля преводачите. Аз имах е, предимството и привилегията да изслушам два доклада на моя роден език, но текста е сложен. Сложни са обясненията на експертите и затова благодаря много сърдечно на всички преводачи, които се бориха достойно. И така. Ще се спра на изказванията на експертите и на това, което каза и господин Мулдър. Всъщност важен е момента, е, в който се разминават е, становищата на нашите експерти. Но всъщност задължението на останалите е, европейски институции да предоставят информация, това е в центъра на нашето внимание и това е същественият момент – когато изпратим едно такова искане до съвета и съветът много любезно и приятелски го игнорира, да, това при всички положения е нарушение на задължението за предоставяне на информация и също времено това е единия въпрос. Можем ли да съдължим съвета да ни предоставя съответната информация? И другият е, е, момент вече, е, който трябва много ясно да се разграничи от първия, е можем ли да казваме да или не на съвета, когато става дума за изпълнение на бюджета. Можем ли да го освобождаваме или да му отказваме освобождаване? Ето, за професор Роси е, нещата стоят по един начин, но по друг начин стоят за двамата експерти. И очевидно е, и, и много еродирани е, юристи виждат възможности за различни тълкования. Можем ли да поискаме Съда на Европейската общност е, в е, рамките на едно тълкователно съдопроизводство да е, се произнесе по въпроса. Това ще бъде ли достатъчно? Или, като имам предвид казаното от професор Роси, бихме ли могли всъщност да тръгнем по пътя не на тълкователните определения и решения на съда, а да настояваме за едни изменения в първичното законодателство. Като същевременно продължаваме, докато е, процеса, този дълъг процес е, тече, да настояваме да ви се предоставя информацията, от която се нуждаем. Защото е, дали комисията в крайна сметка е задължена спрямо нас или съвета, няма значение, докато комисията отговаря и за изпълнението на част от бюджета на съвета. Естествено, че е, така се настоява на е, принципа равнопоставеност, реципрочност, е, нещо, което ние пък в тази комисия не желаем да приемем. И докато така са за стинали позициите и са диаметрално противоположни, очевидно нямам възможност за преговори и консултации ако на основата на информацията, която някой ден да се надяваме ще получим, се стигне до, да кажем, възможност да контролираме изпълнението на бюджета от страна на съвета, какво ще стане, ако ние тук в парламента кажем не освобождаваме от отговорност съвета, а пък съвета не желая да приеме нашето решение? Комисията Сантър, ако си спомняте, имаше подобни проблеми, независимо от така, предупрежденията, и то много сериозни предупреждения. Комисията Сантер не искаше, ако си спомняте, да освободи, освободи <laughs> заеманата от нея позиция. Тогава ние е, тук в парламента, или може би колегите, които тогава са били в парламента, бяха изправени пред огромни трудности. Какво ще се случи, ако стане така? Да, съветът, госпожа Гресле говори в момента, съветът няма нужда, тъй да се каже, да идва тук. Съветът в този случай просто трябва да предприеме необходимите действия, които се очакват от него и от комисията. И така, часове наред сме разговаряли по всички тези въпроси с съвета. Благодаря много и на тримата експерти за това, че те са се занимали много обстойно с въпроса. Правилно е това, което посочихте по отношение на 317 и 319 в договора, но 353, член 353, урежда въпросите за административната автономия. Така че за мен а, трябва да се направи връзка между член 319 в договора и член 353. Е, би трябвало много добре да свържем тези текстове и това може би щеше да ни облегчи, ако бе направено и при създаването на договора. Е, нещата да е, се свържат е, помежду си или най-малкото да има едни ясни препратки, които да показват, че от материално-правна гледна точка парламентът има право да освобождава. Защо през 1977 година обаче в договора е записано е, парламентът е, освобождава от отговорност комисията. Защото през 1977 година комисията държи на практика всички сметки. Е, междувременно нещата се променят, обаче договорът не се променя паралелно с промяната на обстоятелствата. А защо договорът не се е променил, това вече малко трудно мога да обясня. Аз във всеки случай хората, които са е, решавали как точно ще изглежда договора, те са юристи и те нямат нищо общо с е, е, така, спецификата на бюджетната процедура и бюджетния контрол. И по тази причина и в е, отделните държави членки, и в отделни райони, ние на практика не можем да прокараме изцяло е, нашите принципи за отчетност, за контрол, за прозрачност, за отвореност. Ние сме много нещастни и ощетени на практика от договора, защото имаме, имам предвид нашата комисия за бюджетен контрол, защото имаме невероятни задачи и отговорности съгласно договора и също времено абсолютно никакви права. Така се оказва. И затова ще ви помоля да ми отговорите, можем ли да свържем 319 с 353 и също времено при е, всяко е, освобождаването от отговорност, ние първо провеждаме едно е, общо изслушване е, като нашият събеседник в този случай е комисията. И след това обаче освобождаваме комисията от отговорност и отделно всички останали органи, за които тя на практика се отчита пред нас. Така че то, този въпрос наистина се свежда до член 353. Много се надявам, че някой ден в Европа наистина ще има една много детайлно и е, коректно е, разписана процедура за освобождаване от отговорност. А, инак, по отношение на а, демократизацията, не можем да се осланяме на това, че по добра воля и по линията на демократичната легитимност някой ще се съгласи да бъде контролиран. Не много по-ясно и по-лесно би било, е, да кажем, ако съветът или комисията се съгласят е, да се отчитат по-отделно и тогава ще можем да решаваме нещата за всяка институция по-отделно. В рамките на само на административната или на изпълнителната част от дейността на съвета ние нищо не можем да направим. Разбираме само и то не е от пряко доставени информации, че се предвижда разширяване на щата, докато ние тук пестим от всякъде и не можем да реагираме. Така че, да, вие говорите за това, че ние можем да направим проверка единствено по принципа законосъобразност. Знаем, че е така. Можем и сме го правили, но ако от правна гледна точка, да кажем, всичко е изрядно, това означава на практика, че ние тук трябва да дадем зелена светлина за финансирането дори на най-голямата глупост, която обаче е облечена в перфектна юридическа форма. Е, Мислите ли, че е правилно това? Така че не можем само по списъка да отмятаме с ченгелчета и да казваме да, това по отношение на законосъобразността е, е в ред, това е чудесно, а и също времено да знаем, че за съжаление нещата са много, много сериозни. Е, до този момент е, аз не знаех, че и ченгелчетата, и, е, да кажем, е, е поглаждането, например, на животни, <laughs> може да бъде част от е, процедурата за е, бюджетен контрол и за освобождаването от отговорност. Междувременно, след като изслушах колегите, разбрах, че и това е възможно. Така че. Е, ще бъда много, много благодарен на нашите експерти, ако всеки един от тях в рамките на 5 до 7 минути се опита да ни отговори на въпросите. Давам думата първо на господин Ант Пелър, а след това и правната служба ще има думата. Да, ще се опитам да се справя с тази регламент за изказването 5 до 7 минути. Господин Сандъркат, господин Мълдърс, господин Гайерс е, поставиха много сериозни въпроси. Ако погледнем договора, трябва да правим, е, ще, ще видим, че става дума за е, различни права на информиране в първа линия на 319 се предвиждат документите, които трябва да се предоставят и вече в алинея втора се предвиждат на една по-широко предоставяне на информация. Така че е, е, първото е, е задължителен характер спрямо комисията изрично, но в крайна сметка би трябвало да се отнася и до всички останали институции, макар че изрично не са упоменати, защото иначе алинея втора ще обясни и на практика ще се окаже излишна. Що се отнася до а, правата за информиране а, по линията на алинея 2 на член 319, мисля, че да, е, това е сравнително ясно, уредено в договора при едно сезиране на съда на Европейския съюз е, би трябвало да има положителен отговор. Във всеки случай е, всичко останало по отношение на освобождаването от отговорност на съвета пряко от парламента, мисля, че не е изрично уредено в договора и и има само препоръчителен характер, така че при информационните права нещата стоят по различен начин. И така, на господин Гар, ще кажа, че 319 е членът, който посочва какво става в случаите, в които се отказва освобождаване от отговорност. Органите са в състояние да и имат правото да взимат действия целенасочени или е, подходящи действия на английски. Но е, а това пък е, означава, че парламентът има възможност да задължава съответните институции на Европейския съюз да предприемат ли такива действия. Само, че това право на парламента може да бъде обжалвано в съда. И а, така, колкото и задължителни да са съответно действията за реакция на искането на парламента, вие, ако не сте е, доволни, също можете да обжалвате в съда. Въпросът е, как съда ще реши едни подобни искове вече оставя отворен. Госпожа Аяла Сендер говори за едно е, за една декларация, за едно изявление на съвета. Въпросът е какви са, така да се каже, повелителните елементи в едно такова съобщение те не могат е, да се смятат при всички положения за повелителна норма в рамките на законодателството. Да, е, трябва да проуча въпроса много внимателно, но на първо време ще кажа, че това е нещо като джентълменско споразумение и от е, съдебната практика на Европейския съд и на между... и международното право е, много ясно проличава, че тук няма задължителен характер. Но е, това съобщение, тази е, декларация на е, Съюза е някъде помежду така че е, можем да приемем, че от нея проистича определено задължение за съвета, защото съветът сам се задължава да предоставя е, е, информация. Въпросът е дали е, тази информация е, е само в устна форма или в писмена форма. Но трябва да проуча много внимателно нещата, за да ви отговоря категорично. Е, още един въпрос бе зададен. Дали е, се обхващат всички принципи на е, които са предвидени в е, финансовия регламент, в правилника за бюджета от една страна економично изразходване на средствата, е, ефикасност, ефективност и така нататък. Естествено, че е, законосъобразността не ви върши работа, но тя е, е ясна. Благодаря. Ще отговоря на въпросите в реда на задаването ми. Може ли да се постигне успех в при едно съдебно дело, не бих се ангажирала. Е, единственото, което мога да кажа тук е става дума за политически въпрос, въпрос от политическо естество. Всеки път, когато се тълкува неясно, неясен елемент в договора, всичко зависи от политиката, всичко зависи от политиката на юриспруденцията на съда. Тази политика се изпълнява на цикли, така да се каже. Има етапи, в които тя води много активна политика, но след това има отстъпление. Е, през 90-те години дефицитите на страните започна да се увеличава и започна спор за това какво може да направи комисията, какво може да направи съвета и е, комисията отправи препоръка съветът да предприеме санкции. Отговорът на съда е интересен и неясен. Тоест, съветът не е принуден да следва препоръките на комисията, но и съвета пък не може да променя съдържанието на препоръките. И от гледна точка на тази е, практика можем да кажем, че съдът се стреми към запазване на баланса между институциите. По отношение на достъпа до информация, съдът би трябвало да се произнесе в полза на парламента. Дали е, ще. Какво ще бъде тълкуването за индивидуалното освобождаване на отговорност, трудно е да се каже, съдът не е изцяло непричастен към исканията на държавите членки. Тук имаше въпрос за отговорността на комисията нещата не са ясни. Има противоречие между буквата на закона, който без друго не е ясен, и вторичното право. Ето защо аз мятам, че трябва да бъдем предпазливи е, и да не се казва, че комисията е единственият орган, който изпълнява е, бюджета. Що се отнася до правната стойност на обичая? международните съдилища използват идеята за обичай, за да се развива международното право. Е, в Европа има договори, има юриспруденция и Европейския съюз малко прилага е, понятието обичай, признава обичай в държавите членки признава обичая в международните организации, но тогава, когато няма яснота в правото, да, може да се използва и това понятие. И последния въпрос беше свързан с последиците от задължения, от, задълж... от задължителното предоставяне на на информация от страна на съвета. Какви са какви биха били последиците, ако не го направи. За съжаление, няма много варианти. Е, често се казва, ето това е правото, когато е един съдя отсъди в полза на една от страните, какво може да се направи. Аз вече ви споменах е, за работата с е, медиите. може да се използва общественото мнение, което съществува. Но отвъд тези възможности не можем да изпратим въоръжени сили срещу съвета, за да го принудим да съобрази с нашите искания. Благодаря много, госпожо Шелтие. Последният оратор е господин Роси. Благодаря ви. Е, благодаря ви, че все пак е, така, спокойно и е, сравнително любезно приехте моята позиция. На пръв поглед нещата изглеждат така, сякаш ние диаметрално се различаваме в нашите становища, но всъщност по съществената част, правото на парламента да получава информация, не се различаваме. И още нещо. Какви са изгледите за успех, ако сезирате съда? Ако сезирате съда само по отношение на правото да получавате информация, имате добри е, изгледи за успех. Но инак, ако искате да го сезирате по другата част от проблема, нямате успех. Е, и именно е, тази част от е, договора, за която говорихме, е, всъщност е основанието на съвета да ви отказва пряко освобождаване на отговорност. А също и във връзка с някои ваши права на информиране получавате отказ, които съветът смята, че са свързани по-скоро с някои законодателни действия. Затова там бих се замислил дали да подавам иск в съда. Ако приема тезата на е, професор Шалитие, е, а именно, че първичното законодателство трябва да се адаптира към социално-економическите обстоятелства. Стигам до 73-та година – съобщението или декларацията нали, на различните езици, различни понятия се използват на съвета, в което той се задължава сам да подава информация. На... Това е така нареченото soft law, меко законодателство, не е задължително. И а, именно а, това става просто, понеже парламентът по това време няма почти никакви права съветът прави, така да се каже, е, една крачка в посока към е, парламента. А правните последствия? Няма правни последствия. Може би ще проявите разбиране към това, което казвам. Трябва да имаме предвид следното. Вие е, имате, е, така да се каже, е, пряка сила по отношение на комисията. Вие не можете обаче да накарате член на съвета да, да се откаже от членството си. Това е невъзможно. Освен това, вие винаги имате възможност да излезете с някаква резолюция, декларация, съобщение и така нататък и да изразите някакво недоволство или да разкритикувате определена дейност на един или друг съвет или на съвета като цяло. Така че тази възможност ви е дадена. Ако нещата тук в комисията наистина са толкова непоносими, тогава ще трябва отново да го направите в рамките на процедурата за освобождаване на отговорност на комисията, както беше със случая Сантер. Не можете, при цялото ми уважение към вас и към вашата институция и към вашата комисия, не можете да искате пряко отчитане и право за освобождаване на отговорност или неосвобождаване на друг законодателен орган. Е, тази е, демократична легитимност е записана изрично в е, договора. Е, разпределението на властите е също много ясно е, е, разписано, така че просто нещата трябва да бъдат поставени на правилните им места и да не закачаме записаното в договора там, където има една абсолютна категоричност и няма многозначност. Въпросът е как ще се справяте с вашите задачи от тук нататък. Във всеки случай не си струва да се дразни е, партньора. Сега, каква е връзката между 353-319? и Е, това беше последния въпрос. 353 според мен има други задачи. Да се покаже какви са е, функциите в е, представителната дейност на институциите на Европейския съюз прямо е, външните партньори. Така че тук, според мен, членът е включен от автора на текста, най-вече за да се осигури равновесието в институционално отношение. Но при всички положения, след 2-3 седмици, когато представим писмените си експозета за след този семинар аз ще съм проучил нещата още по-щателно и ще мога да ви предложа по-категоричен отговор. Позволете ми сега да още да благодаря много на всички изказващи се, на всички участници. Бе изключително интересно да участвам в тази дискусия. Благодаря на всички и експерти. господин професор Роси, е, вие говорите за това, че все пак любезно сме се отнесли към вашето становище. Естествено, че се отнасяме любезно към всички наши гости, независимо от тяхното становище. Факт е, че е, е, ние се отнасяме любезно и към съвета, независимо от това, че той не се отзовава на нашите покани знае, че това е в крайна сметка е, право на всяка институция да взима решение дали ще участва или няма да участва в подобен вид прояви. Сега обаче, позволете ми е, да спрем с любезностите и да кажа, е, че трябва да дадем най-сетне думата и на представителя на правната служба на парламента, господин Пасос. Председателят е, бих предложил Тъй като има изказвания без микрофон от залата на членове на комисията, председателят се опитва да отговори а, е, и да се справи с тях. <laughs> Господин Пасос. Благодаря, господин председател. Чухме много различни правни аргументи. Когато сте поканили юристи, това е така, имате различни становища. Вие знаете какво смятам аз по този въпрос. Казал съм го отдавна. Едва ли ще се изненадате, когато ви кажа, че аз подкрепям онова, което се е случило от името на парламента до сега. Всъщност, ние ви даваме такъв правен съвет от известно време насам да действате по определен начин. Естествено, полезно е да се чуят аргументите на различните правни експерти. Аз ги слушах с интерес. Няма нужда да се връщам към предисторията, знаете каква е тя. Ако думата криза вече е споменавана, аз не знам дали това се дължи на кризата, това, което имаме в момента като ситуация. Само, че преди 2008-2009 година имахме малко по-различна ситуация, защото съвета не беше толкова видим и Европейския съвет не съществуваше преди 2009 година. Легитимността на Европейския парламент в рамките на освобождаването на отговорност тъй като имаше аргументи за и против относно това дали парламента може сам да решава, дали да освобождава съвета от отговорност, аз бих избрал само три аргумента. Първо обаче трябва да се спомене, че ролята на парламента се промени. Както един от експертите каза, в началото само съвета можеше да освобождава от отговорност, след това от 70-та година и парламента получи такава възможност и след договора от Брюксел 75-та година само парламента освобождава от отговорност. Това е свързано с определени промени. Има еволюция в ролята на парламента по отношение на освобождаването от отговорност. Трите аргумента, които искам да изтъкна, са естествено за нашата възможност да освобождаваме съвета. Първият аргумент – анализ на член 319, но не сам по себе си, а във връзка с член 317. Втория аргумент е свързан с отделното вторично законодателство, като си има предвид правното основание по други освобождавания от отговорност. И третия аргумент освобождаването от е отговорност като част от принципа на представителна демокрация, прозрачност и добро управление. Първият аргумент по член 319. В презентациите бих критикувал следните елементи. С моето уважение към професор Роси, естествено. Вие не може да тълкувате изключително буквално член 319. Вярно е, че там се казва изрично, че съвета освобождава от отговорност комисията. Да, но ние трябва да прочетем цялото изречение. А там се казва следното. Европейския парламент, действайки по препоръка на съвета, освобождава комисията от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета. Тази част по отношение на изпълнението на бюджета е важна. Защото изпълнението на бюджета се е променило. И ние не можем да поставим ударението само върху думата комисия. В тази връзка, ако вземем предвид изпълнението на бюджета, трябва да кажем, че само 10% от бюджета се изпълнява пряко от комисията. Което означава, че положението, както каза и госпожа Гресле, се е променило. В началото комисията имаше други правомощия, сега само 10% от бюджета, 80% от бюджета се изпълнява от трети страни или от други институции. Така че тази разпоредба, член 319 проекти, дори да е пределно ясна, не може да бъде тълкувана буквално. Тя трябва да се тълкува по начин, по който се отчита фразата във връзка с изпълнението на бюджета и освен това трябва да се тълкува във връзка с член 317 параграф 2. Какво се казва там? Финансовия регламент определя правилата и отговорностите за всяка една институция, когато става въпрос за нейната роля при изпълняването на собствените и разходи. И тук идва втората част от моята теза, а именно – когато става въпрос за освобождаване от отговорност. Освен това, член 50 от финансовия регламент казва, че комисията прехвърля на други институции правомощията за бюджетите свързани с тях самите. Имаме и член 146, параграф 2, който изрично казва, че Европейския парламент, когато освобождава от отговорност, трябва да разгледа годишния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите. Имаме член 147, който казва, че комисията и другите институции предприемат всички стъпки, за да действат спрямо бележките, които се дават от парламента при освобождаването от отговорност. Всички тези аргументи показват, че парламент има право да преследва отделно освобождаване от отговорност. И накрая нещо много важно според мен, което не беше засегнато в дълбочина. Тук правя връзка и с Лисабонския договор и новите разпоредби, които бяха споменати от всички правни експерти. Позицията на парламента по отношение на Лисабонския договор е малко по-различна. Ние живеем в а, общност, която има върховенство на закона, общност, която се основава на представителната демокрация, където решенията се взимат колкото се може по- открито за гражданите и колкото се може по-близо до гражданите, както се споменава в член 3, както вече споменах. 10.3. Има още един член в договор за функциониране на Европейския съюз, който е свързан с този принцип. А това е всъщност члена, който говори за доброто управление. Член 15.1 казва, че с цел доброто управление европейските институции трябва да действат максимално открито. Освен това, по отношение на изпълнението на бюджета имаме и принципа за прозрачност, който е включен в финансовия регламент, член 29, който сега ще бъде 31. Там се казва, че бюджета се изпълнява в съответствие с този принцип. Ако вземете тези фундаментални принципи на договора за функциониране на Европейския съюз и е, съответно текстовете от финансовия регламент, ще видите, че това хвърля нова светлина върху член 319 и ролята на парламента по освобождаването от отговорност. Освен това, тук трябва да се вземат предвид и публичните средства. Съда тук дава стрикна позиция. В едно демократично общество казва се да накоплаците имат право да получават информация за използването и изразходването на публичните средства. Те имат право да упражняват контрол върху изпълнението на бюджета и този контрол може да се упражнява само от Европейския парламент. Единствената пряко избрана институция от гражданите. Тук съм съгласен с професор Шалтиер. И в заключение мога да кажа следното. Имаме достатъчно аргументи, за да оправдаем своята теза е, и имаме аргументи, които са свързани с съществуващото законодателство, а не само с евентуалното бъдещо законодателство. Така, приключвам. Нека да кажа на експертите, че тази позиция по отношение на отделните освобождавания от отговорност се приема от всички институции, с изключение на съвета. Председателя на настоящата комисия е изпратил писмо към отговорния комисар с въпрос какво смята комисията. Комисар Шемета отговори, че през ноември 2011 година той отговори на тази дата през ноември, е, че начина по който се провежда освобождаването отговорност никога не е било оспорвано от комисията и това означава, че така трябва да се действа и за бъдеще и не може да се очаква, че комисията е, ще надзирава изпълнението на бюджета от страна на други институции. Това може да се даде като аргумент против онова, което се казва, че комисията трябва да наблюдава всичко. Не, комисията е ограничена в своите възможности за изпълнение на бюджета. И в заключение по някои зададени към експертите. Както знаете, не мога да се произнасям по това дали е, трябва да има обжалване от страна на парламента. Разбирате защо тук имам резерви. Както знаете, това е тема, която трябва да се обсъди, не обаче в рамките на това изслушване. По отношение на другите въпроси ще бъда съвсем кратък. Първо, по отношение на това дали има обичайна практика. Не съм съгласен с професор Шалтиер. Опасявам се, отивате твърде далеч. Не можем да говорим за обичайна практика. В този случай на освобождаване от отговорност, това понятие е изключително строго в международното публично право и няма място тук. По отношение на това дали джентълменското споразумение е правно обвързващо, аз също смятам, че този въпрос не трябва да получава своя отговор тук по една проста причина. Защото джентълменското споразумение не засяга изпълнението на бюджета. Въобще става въпрос за определенето на бюджета, но не и за неговото изпълнение. Така че дали това споразумение е правно обвързващо, от юридическа гледна точка аз а, съм склонен да се съглася, че такива споразумения са правно обвързващи, ако изразяват намерението на страните. Но тук няма връзка с дебата за освобождаването от отговорност. И накрая, последния въпрос по отношение на последиците от освобождаването от отговорност. Напълно съм съгласен с всички изказани позиции. Казвате, че няма правни последици от отказа за освобождаване от отговорност, само че последиците са с политически характер. Благодаря и се извинявам, ако съм говорил твърде дълго. Thank you very much. Благодаря много, господин Пасос, за много важното участие. Сега давам възможност за общи разисквания или пък ако желаете въпроси към експертите в зависимост от времето ще реша дали има възможност за отговор. Госпожа Яла Сендер пак поиска думата. Благодаря. Една кратка забележка към господин Роси. Той ни обеща окончателен доклад. Там трябва да, когато го подготвя, трябва да влезе в уебсайта не само на комисията и на групата АЛДЕ, но и на всички политически групи. Всички имаме различни гледни точки а, но не бива да виждаме само вебсайта на либералите. Всички групи си имат вебсайтове. Да не говорим, че и Комисията по бюджетен контрол също има свой вебсайт. Госпожа Гресле. Въпрос към професор Раси във връзка с така наречената реципрочност ние отказваме да се придържаме към а, този принцип, а, а, защото смятаме, че няма законово основание, но а, съветът ни дава препоръки. А, какво а, трябва да разбираме в този случай? А, тоест, а, а, в тези препоръки. А, трябва да знаем какво точно се влага в понятието препоръка. В някои случаи съвета казва това ми харесва, това не ми харесва. Действа много е, е, избирателно. Хубаво е, естествено, да ни отговарите, ако може ясно на този въпрос. До сега не сме намерили ясен отговор. Освен това, е, по отношение на освобождаването от отговорност, тук има таблици и се вижда как е, е, се включват измененията на парламента, на комисията, на съвета. Ще ви изпратя по електронната поща този вид таблици от предишни е, бюджетни процедури за особеност и за приемане на бюджета, за да знаете как работим. Има двама представители от Германия, е, много авторитетни личности в своята област, но ще ви кажа, че германската юриспруденция тук е, по отношение на европейското право не е добре представена. Така че аз с голямо удоволствие естествено слушах е, вашите размисли и разсъждения по тази тема. Но би трябвало в рамките на е, европейското право и да се разработят проблемите много по-обстойно. Председателят, за момента не виждам други желаящи да се изказват и затова господин професор Роси, вие говорихте, е, изхождайки от е, разбирането за е, разпределяне на властите и законодателството в Федералната република, в една федерално устроена държава. Доколкото ми е известно, Бундесрата естествено се ползва с известна автономност, но чрез е, е, комисията по бюджет е, в Бундестага на практика съществува възможност Бундестага да упражни контрол върху Бундесрата. Така че Де Юри съществува една такава възможност. Въпросът е, е и на федерално равнище, да кажем, в Германия или в Австрия, де-факто е, на лице ли е тази възможност. Тъй като вие говорихте за правните аналогии с е, федерално устроените държави, аз ще ви помоля да ни отговорите на този въпрос. И освен това, по отношение на контрола на съвета, като орган, в който са представени държавите членки. Предста... Председателите на Комисията по бюджетни въпроси в Бундестага и председателя на Комисията по европейски въпроси в Бундестага ми отговориха, че на практика те не виждат някакви възможности за демократичен контрол по отношение на съвета, както и не много възможности за демократичен контрол от страна на съвета спрямо държавите членки. Да кажем, ако някакво летище трябва да се е, приеме е, като проект и след това да се започне изграждането му, на практика е, националният парламент едва в последствие може да се произнесе. И така, по същия начин стоят нещата и когато съвета реши, да кажем, да си е, е купи или да си подстрои някаква сграда. Е, ние разбираме обикновено в последствие, когато вече нещата много са напреднали, така че дори да имаме правото да контролираме съвета и да изразим нашето становище, то не ни помага много, защото е на късен етап. И така, кой от е, експертите желая да започне с отговора? Не можах да разбера е, коментара на, на правен от докладчика. Сега не, става, не мога да разбера откъде дойде е, така, забележката за веб страницата на либералите. Познавам документа, който съм изпратил, няма такова нещо. И така. Първо, таблиците, които вие ни показахте, госпожо Гресле, наистина са интересни, и ще бъде хубаво да ги получа. И сега вече въпроса за равнопоставеност, за реципрочност. Не мога напълно да споделя вашето мнение. Препоръката си е препоръка. Препоръката има препоръчителен характер и вие не сте задължени да я спазвате. Ако съвета нещо ви препоръчва, вие смятате, че не е правилно и не е разумно, можете да го кажете. Но ако вие, да кажем, е, по някакъв начин е, препоръчате, е, да кажем, да не се освобождават отговорност този или онзи е, и отнесете тази препоръка, да кажем, най-вече към съвета, като посочите вашите наблюдения и констатации при извършената проверка, тогава съвета би трябвало така да се съобрази. Е, стигаме отново до прословутия въпрос, кой ще е, наблюдава и кой ще надзирава надзирателите, нали? Трудно е, естествено да отговорим в този въпрос, но аз ви казах е, как изглеждат нещата, поне е, в е, външното им измерение. На практика Европейската сметна палата също има е, подобни правомощия за получаване на информация и също времено може да проверява и да проверява всички институции. Е, без изключение. А какво е отношението на Европейския парламент към съвета и дали може да се сравнява с Бундестаг, Бундесрат? Аз естествено съм наясно, че нещата не могат да се приравнят едно към едно. По друг начин стоят нещата на федерално равнище и в рамките на една федерално устроена държава. Е, но е, го дадох като пример за това е, как е възможно да се уредят нещата и как може да се разсъждава. Има прилики. Ако съм казал това, то имах предвид не вашите права на информиране, а най-вече въпросът свързан с процедурата за освобождаване от отговорност. Аз мятам, че има е, един принцип на допустимост и недопустимост, който е заложен и в договора тук, както и в основния закон на Федералната република. И е, на практика Бундестага може да откаже да освободи от отговорност федералното правителство, независимо от това, че не е съгласен само с частта, която се отнася до изпълнението на бюджета от Бундесрата, от Федералния съвет. Е, по същия начин стоят нещата и тук. Според мен, вие можете да откажете да освободите комисията, след като единствено, да кажем, някаква част от е, изпълнението на бюджета от съвета не е вред според вас или е, не е подплатена с необходимата информация. Но инак, по отношение на правото на получаване на информация, Бундестага е този, който може да иска и другите са задължени да отговарят на тези искания и да предоставят съответната информация. Още нещо ще ви кажа, да, не виждам възможности да включите националните парламенти в процедурата за освобождаване от отговорност на съвета. Това са вече размисли и съображения, които отиват твърде далеч. Що се отнася до правните и политическите съображения, не бива да си правите никакви иллюзии. Е, и на практика много трудно ще стане, и там не си правете иллюзии не можете е, в никакъв случай е, да искате от съвета, да кажем, да събори едно национално правителство, защото, видите ли, националното правителство нещо не е направило е, при изпълнението на бюджета. Това е на практика абсурдно. Естествено, че много често е, в пресата можете да прочетете всевъзможни е, и много спекулативни е, материали, които ви препоръчват едва ли не едни подобни действия, но това е вече медийна политика. Няколко забележки и от моя страна, господин Ант Пелер. Да, таблиците, за които вие говорихте, е, са е, много интересни. Е, това е включено в документа, който аз съм предоставил 84-та година. Да. Когато има някаква препоръка, когато има предложение, вие не сте длъжни да го спазвате. Това е препоръчителният характер на документа. Но когато става дума за информиране, член 319 е категоричен в алинея първа и комисия и парламент и съвет, но в член 319 не 2 се споменава единствено парламента. Така че по отношение на правата на парламента на информиране няма реципрочност, но... пардон, няма реципрочност върховенство на парламента по отношение на другите правомощия има реципрочност и за това смятаме, че един иск няма да може да успее да пробие през съда. И така, благодаря ви. Е, позволете ми в края на дискусията, ако нашия докладчик желая да вземе думата, да дам на него думата госпожа Аяла Сендър. Благодаря. Съжалявам за уебсайта. Обърках господин професор Рос с госпожа Шалтие. Исках само да кажа, че не само групата на либералите има уебсайт. При всички случаи благодаря ви за идеите, за представените тези. Жалко е, че съветът не пожела да дойде да говори тук. Не съм сигурна, че е хубаво европейските институции не е хубаво европейските институции да не участват в публичен дебат, в който да изяснят своите позиции. Както казах в началото, ситуацията се развива да институциите са достигнали различна зрялост. Ако съветът не иска да обясни своите разходи и как използва европейския бюджет, на гражданите, ако не иска да го направи пред националните парламенти, тогава да дойдат да го да обяснят пред Европейския парламент. имахме нужда да чуем становищата на експертите, но дебатът е също така и, и политически. Ние ще водим битка за бюджета и в тази битка отговорността на съвета е огромна. Ние продължаваме да работим, за да бъде подложен целият бюджет на контрол от страна на парламента. Това, научих, това го научих още първия ден, когато дойдох през 1987 година един колега от Шотландия, господин Колинс, ми тогава аз бях администратор и аз го попитах това, което искате от мен, не е написано и той ми каза, точно защото не е написано, можем да се опитаме да го постигнем. И, и тук това, че нещо не е написано експлицитно, не означава, че не трябва да се опитаме да го постигнем. Съветът признава, че е, подлежи на контрол върху начина по който управлява средствата, т.е. Функциите, към които се стремим, са напълно легитимни. Но Мисля, че съветът би трябвало да приеме да бъде подложен на парламентарен контрол и ние трябва да положим всички усилия. Очевидно, пленарната сесия ще трябва да, да даде окончателното си одобрение. Междувременно ние ще продължим да работим. Съветът не обясни позицията ние ще ги поканим в пленарната зала. Надяваме се резултатите тогава да са по-добри. Благодаря много за това обобщение и заключителните бележки на Инеса Яла Сентър, която е докладчик по темата освобождаване от отговорност на съвета. Ние ще продължим в нашата комисия да работим по тези въпроси и ще подчертаваме естествено всички онези аргументи и съображения, които за нас са важни и съществени. Благодаря на господин професор Роси за това, че е, по отношение на правото на информиране на парламента няма е, възражения и е, съмнения от правно естество и ние ще продължим да настояваме на това наше право, защото то е в интерес е, на нашата комисия да има колкото е възможно по-голяма публичност и прозрачност по отношение на разходите и начина по който се изразходват публичните средства. Друга страна от тази проблематика е свързана с възможността и правото на парламента да обжалва отказа на съвета да се подлага на, според нас, демократичния контрол върху изпълнението на бюджета и освобождаване на от отговорност, но това вече е въпрос, който ще се реши от пленарния състав на парламента. При всички положения ние много-много благодарим на всички наши правни експерти, на професор Росин, на професор Шайтили, на господин доктор Анто Пелер. Благодаря много и на директор Пасълс от правната служба на парламента за пределно ясните, точни разсъждения отговори и е, обстойните обяснения. Надявам се, е, че стана ясно на всички, които са проследили това заседание и дискусията ни, че всички ние бихме желали да има повече демокрация, е, една засилена демократична легитимност на парламента и пределна прозрачност по отношение на изразходването на публичните средства. Много, много благодаря още веднъж на всички и ще помоля всички е, експерти и основни действащи лица да останат за две секунди, за да направим една снимка и да запаметим по този начин по-добре събитието. За последен път днес тук сред нас е един от нашите сътрудници от секретарията, който за съжаление ще ни е, напусне през следващите дни. Съжалявам много, че няма да можем да се ползваме от експертните познания на този много ценен сътрудник, който от е, следващите дни започва работа в комисията. Е, благодаря ви.